La Presidente. Председателя. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. Добър ден. Моля да заемете местата си. Първата точка от дневния ред е доклада Хефнер относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която съвета разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност. Веднага давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Днес бихме могли да направим една решаваща стъпка в посока към повече демокрация в Европа. Демокрацията почива върху идеята, че политиката не бива да се случва в тъмни задни стаички, а трябва да бъде достъпна, трябва да е на лице прозрачност. Така че гражданите да могат да проследят това, което е, вършат е, избраните от тях е, народни представители и да могат да решават дали им харесва това, което те правят или не правят. Парламентът съгласно новият е, договор е задължен по отношение на политиката на Европейският съюз, по отношение на преговорите е, и международните споразумения, които се водят и се сключват от съвета, да е, казва думата си, да контролира тези процеси. До този момент обаче, независимо от записаното в договора, това не се случва. Спомняте си сигурно множеството дискусии, спомняте си е, дебатите за акта, когато стана ясно, че е, ние дори не можем да оценим точно е, всичко това, което е договорено и което е записано в акта, тъй като не разполагаме с необходимата информация и документи. И именно за това става дума за споразумението между Европейския парламент и съвета, което регламентира условията, при които ние ще имаме достъп до документацията. Не става дума за е, документите в връзка с е, преговорите. Е, става дума за поверителна информация, за документи, които носят грифа секретно и много секретно или много поверително не всичко успяхме да постигнем в рамките на споразумението, но във всеки случай успяхме да издействаме в това споразумение с съвета достъп до а, повечето документи, а, които се отнасят до работата на съвета, като изключим тези, които са а, с много висока степен на поверителност, а, защото за тях се изисква една друга по-специална процедура. Дълъг бе е, пътят, който трябваше да извървим. Не всеки е, е наясно как точно се стигна до въпросният резултат. Въпросът е, че вече е, сме на път да направим тази изключително важна стъпка в посока към европейска демокрация, към повече демокрация. И е, става дума за това ние да като народни представители в Европейския парламент е, да получаваме повече информация за е, преговорите, които се водят от съвета, да кажем по отношение на измененията в климата. Подобно споразумение имаме и с комисията. Е, защото ние сме народните, представляваме гражданите и така ще можем да бъдем по-ефективни в изпълнението на нашите задачи. В случаите, в които сме установявали, да кажем, злоупотреба, нередности, нарушения и то не само на европейско равнище, но и на национално равнище, в случаите, в които, да кажем, не получаваме достъп до съществена за нас информация и документация, не можем да изслушаме важни свидетели, но ето, че е, стъпка по стъпка ще се преборим с този проблем и днешната стъпка е изключително важна в името на гражданите и на повече прозрачност и демокрация. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще изслушаме ораторите от е, името на политическите групи. Господин Цвятсковски, е НП. Благодаря. Приветствам сключването на споразумение. Никога не е лесно, когато участват две институции и една от тях получава нови правомощия, особено в област чувствителна, като класифицираната информация. В рамките на преговорите успяхме да постигнем едно наистина добро споразумение – във връзка с достъпа до класифицирани документи, с които разполага съветът. Постигнатото споразумение е крачка напред към практическото осъществяване на предложение, което се поставя на дневен ред вече от много години, а именно предложението за упражняване на контрол върху действията на Европейския съюз, съзвучие с договора от Лисабон и изискванията за прозрачност – Прозрачността е била обект на много изменения в договорите през изминалите години. Постигнатото споразумение е инструмент за установяване на прозрачност. То е и елемент от един по-широк процес, който е свързан с създаването на анкетни комисии, и с областта на общата външна политика и политика на сигурност. Преговарящият ни екип много добре си свърши работата и постигна добър резултат. Има споразумение за правното основание. Сега парламентът трябва да разработи система, която да даде възможност за възможно най-бързото практическо прилагане на споразумението. Споразумението е формулирано така, че има възможности за тълкуване. Надявам се, че някои все още недоизяснени въпроси ще бъдат изяснени в хода на работата с съвета. Много е добре залегналите в институционалната рамка и в споразуменията принципи да бъдат приложени на практика. Трябва да се упражни по-строг демократичен контрол върху достъпа на Съюза до информация за общата външна политика и политика на сигурност. Това е задача, която все още не е осъществена. Благодарение на междуинституционалното споразумение, тук в парламента можем по-ефективно да изпълняваме задълженията си, можем да вземаме по-информирани по-ефикасни решения, както и да изискваме отчетност от съвета по един по-прозрачен начин. Цел, която преследваме по силата на редица изменения в договорите. Председателката. Благодаря. От името на социалистите, господин Гереро, за две минути. Благодаря, госпожо председател. В началото Разбира се, искам да благодаря на господин Хефнер за доклада. Днес не само го обсъждаме, но и ще го гласуваме. Ако погледнем проучванията, книгите, посветени на темата демокрация, там ще видим много различни определения на демокрация. В началото на 21 век Демокрацията обаче представлява организация на общественото мнение по прозрачен начин. Онези, които управляват, не само подлежат на отчет от страна на гражданите, но те трябва да откликват на въжделенията на гражданите. Парламента трябва да контролира демократичния процес и за да става това, ние имаме нужда от информация, тъй като ние сме представители на гражданите. Три основни елемента има в доклада Хефнер. На първо място подсилва се достоинството на евродепутатите, тъй като сега имаме възможност да получаваме повече информация, информация разширява се броя на лицата, които имат достъп до поверителна информация, докладчиците, докладчиците в сянка, председателите на комисии и някои други лица. И накрая намалява се онази класифицирана информация, за която евродепутатите ще трябва да имат нужда от предварително одобрение. Всичко това е много добро. Естествено, има нужда от малко повече работа, за да се види как може да участваме по-засилено в информацията, свързана с общата външна политика и политика на сигурност. Надявам се, че ще има споразумение в тази връзка. Искам да благодаря на госпожите Хармс и Лолес, на господин Лене и господин Свобода. Те преговаряха от името на парламента. Благодаря. Господин Рюбих. Синя карта синя карта. Искате да зададете въпрос. Приемате ли картата, господин Гереро? Заповядайте. Благодаря ви. Бих искал да попитам колегата дали вижда разлика между е, начина по който съветът гледа на поверителната информация и начин по който парламентът разглежда тези въпроси. Смятате ли, че това ще се отрази на взаимоотношенията между двете институции? bueno en realidad lo que hace este acuerdo es limitar какво мога да кажа? Споразумението ограничава онази информация, която се определя като поверителна. И депутатите ще могат да имат достъп до тази информация без да преминават през предварителни проверки. Обществената информация трябва да бъде по-достъпна. Да се разглежда по по-открит начин от парламента. Естествено, когато става въпрос за правата на гражданите и защитата на тяхната лична информация, тук нещата трябва да се поставят на кантар. Сега госпожа Йетен Маки от името на Алде за две минути. Е Благодаря. Аз също Бих желала да благодаря на господин Хефнер, както и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Ние имахме е, определени е, резерви, тъй като смятахме, че степента на прозрачност не е достатъчна. Смятахме, че гражданите трябва да получат повече е, достъп до повече информация и документация, за да могат да влияят е, също от своя страна на процесите. Приветстваме споразумението между парламента и съвета по отношение на тези по-високи изисквания за прозрачност. Може би въпросната важна стъпка не е чак толкова голяма. Става дума по-скоро за е, така е, частични резултати е, що се отнася до е, е, информацията, която се смята за е, изключително поверителна, може би там ще трябва да проработим още, но при всички положения е важно парламентът и съветът да имат едни и същи правила за достъп до поверителна информация. Благодаря. Господин Фокс има думата сега. Една минута. Благодаря, господин председател. Позволете ми да започна с благодарности към господин Хафнер за неговата работа, която се е, приветства и оценява по достоинство от моята политическа група. Важно е, естествено, да се установят еднакви правила и да има повече прозрачност по отношение на политиката на Европейския съюз, независимо от това дали тя е успешна или не. Така че ние би трябвало е, да подхождаме по един уравновесен, по един прозрачен начин е, и да си осигурим достъпа до е, документите с поверителен характер. И така е, смятам, че наистина по този начин ще постигнем едно по-добро управление в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. А сега би трябвало да дам думата всъщност на госпожа Вержия от е, името на Обединената левица, но тя като че ли не е в пленарната зала. Господин Ангораки също не е тук. Затова сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Привлече вниманието на председателя. Ще ви дам една, може би, интересна информация. Преди време отправихме запитвания към съвета, към комисията, както и към генералния секретар на парламента в тези запитвания поставяме въпроса какъв е броят на класифицираните документи, които са в обращение в Европейския съюз. Европейската комисия не ни предостави изисканата информация. Заяви, че за да отговори на това запитване, ще й бъде вменена много голяма административна тежест. Искам да призова комисията да публикува данни за броя на класифицираните документи, които са в обращение. Изненадващо съветът ни предостави много подробна информация за броя на различните класифицирани документи, които са в обращение. Austausch mit dem Europäischen Parlament betrifft, da sollten wir auch nochmal drüber schauen und äh, diese auch bearbeiten. По третото запитване, мисля, че все още трябва да направим проучвания. През изминалите години 10 документа за служебно ползване са били предоставени на Европейския парламент. За сравнение, годишно в Европейския съюз са в обращение над 10 000 класифицирани документа. Тоест става ясно, че Европейският парламент явно не участва в обмена на класифицирани документи. Това не е в съзвучие с принципа за парламентарен контрол би било добре отделните институции да публикуват на страниците си в интернет информация за броя на класифицираните документи в обращение. Така ще можем да установим дали броят им се увеличава и или не. Председателката. Благодаря. Господин Хефнер, две минути. Позволете ми първо да благодаря много сърдечно на колегите за дискусията, която проведохме. Ние всъщност не действаме в тази посока и в тази област заради самите нас. Не, ние го правим заради гражданите, защото сме задължени съгласно договора за функциониране на Европейския съюз да следим какви са стъпките и на съвета, и на комисията, да казваме думата си, да контролираме и не бихме могли да изпълняваме задълженията си, ако не разполагаме с въпросната информация. Ти в условията на диктатура обикновено е, важните неща се крият от е, гражданите. Е, работи се в условията на пълна секретност. Е, ние то, не желаем това да се случва тук. И за това сме задължени и призвани да направим тази важна стъпка. Да, добре, има определена категория от документи, които стават извън обсега на постигнатото споразумение. Но ние започваме с а, едно ново развитие, с един нов обмен на информация. Трябва да осъзнаваме, че естествено на, в началото, като първа стъпка, не можем да очакваме достъп до абсолютно всичко. Парламентът не би могъл да очаква веднага да се отворят вратите към е, цялата информация. Но естествено, за да можем да преценим е, доколко полезно и правилно е било едно решение, да кажем както е, беше в случая с акта или когато се договарят е, търговски и други взаимоотношения с Китай, ние трябва да разполагаме с основната документация за това как са водени преговорите и какви са били съображенията на водещите ги. И така, това е изключително важно в духа на демокрацията. Ние получаваме е, достъп до информация, това е наше право и трябва да използваме това право максимално. Благодаря и на останалите членове на нашия екип, на господин е, Хане Свобода, на госпожа Хармс и на господин Лене. Благодаря ви. Приключваме с дебатите. В 12 часа ще бъде гласуването. А сега преминаваме.